Il faut que ça s'arrête. No human rights! Free! العالم يتفكك تحت ثقل الإبادة. Tenemos que tener libertad. Боролись, боролись за свою свободу. The fear of the power of the white man. Своим революционным погибом отворило нам...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 al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Give me the opportunity to speak to you. 状态就是说警察围困的状态。Чечне вообще на Северном Кавказе. Cuando vas a permitir las libertades. The specter of war is haunting our world. Still, there is hope. C'est dramatique, il faut que ça s'arrête. عالم يتفكك تحت ثقل الإبادة Tenemos que tener libertad. Председателят и госпожа Джулерия Хам, която представлява господин Илхан Тоти. Грация. Благодаря. Добре дошла. С огромно удоволствие казвам на Джохер Илхам, дъщеря на Илхам Тоти, която е тук, за да представи своя баща на церемонията на връчване на наградата Сахаров за свобода на мисълта 2019 година. Бих искал да поздравя всички финалисти за наградата Сахаров тази година те бяха изключителни, бяха представени от нашите депутати тук с нас в дипломатическата трибуна има техни представители. Имаме представители от Бразилия, борбата за правата на човека, защита на околната среда, опазване на Амазонската гора. Моника Беничо. Моника Беничо представя своята партньорка, убита Мариел Франко. Убита през март 2018 година. Глоделис. Глоделис Силва Дон Сантос. Патсон. Пакстан Метоктире, който представлява дядо си, а, вожда Раони. Епер и за възстановителите, The Restorers. Имаме млади ученички от Кения, които използват технологията за еманципация на жените и в борбата срещу гениталното обрязване на жените. Стази Оуи... Те са Стази Ауино, Ся Отиено, Пурити Оума, Макрин Онянго, От името на Европейския парламент искам да ви благодаря за това, че сте днес тук. Искам да ви поздравя за вашата смелост и за ангажираността ви. Ще продължим да следим вашата дейност. Преди да продължа нататък, искам да ви помоля да изгледаме едно кратко видео, видео за Илхан Тоти.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 Синьоре и синьори! Дами и господа, уважаеми колеги, днес връчваме наградата Сахаров за свобода на мисълта на професор Илхан Тохти, който не може да бъде днес тук с нас, защото е задържан от 2014 година в затвор. Борбата му, за която продължава да плаща скъпа цена, трябва да бъде за нас един източник на вдъхновение – Искам да благодаря деното на сърцето си на, на неговата дъщеря, госпожа Джехер Илхам, която прояви смелостта да дойде тук и да го представлява. Тук, в сърцето на европейската демокрация, усещаме, но и чуваме гласа на онези, които не могат да бъдат чути в своите страни. Посредством връчването на наградата Сахаров, този парламент трябва да стане говорител на свободата на мисълта, свободата на словото. Една свобода, която е изключително скъпа за всички, които все още виждат, че тя е опасна за тях. Много се радвам, че мога да връча тази награда на професор Илхам. Неговата борба показва стойността, ценността на диалога, на взаимността, за разбирането, на умереността, на помиряването, на културното многообразие. Това са ценностите, които всъщност са и в сърцевината на европейския проект. Господин Тоти е професор по економика, но един глас, който иска умереност, иска помирение. Той защитава правата на малцинството на уйгурите в Китай. Иска да подобри условията на живот за тях. Уйгурите са преследвани от години, биват преследвани физически, културно, религиозно, економически, политически. Тъпри от 2017 година над милион уйгури, които са невинни, са задържани произволно в различни лагери, в които трябва да се откажат от своята идентичност и от религиозните си убеждения. Уйгурският народ е един изключителен народ. Неговата идентичност идва от вековете. Историята му е многохилядна. Могли са да развият култура, която трябва да бъде защитена и запазена. Елхам Тоти, посредством своята дейност на правозащитник, успя да им даде глас за хвърляне в затвора, но неговият глас е днес тук, заедно с този на неговата дъщеря и на много други уйгури. От повече от 20 години той неуморно работи за диалог, за взаимно разбиране между уйгурите и другите китайски етнически групи. Независимо от това, е обвинен в сепаратизъм и осъден на принудителен труд. Европейския парламент иска неговото незабавно и безусловно освобождаване. Неговата битка и цялото страдание, което е преживял, ни припомня, че трябва да се борим за свободата на мисълта. Това е едно основно право, което често се печели единствено с цената на човешкия живот. Искам да ви припомня, разбира се, и онези, които са лауреати на тази награда от предишни години, които сега отново са в затвора или продължават да бъдат в затвора, които са преследвани за това, че защитават правата на човека и основните свободи. И, или просто защото са спечелили наградата Сахаров. Това са Насрин Сотоде, Раиф Бадауи, Дамас де Бланко, различни членове на демократичната опозиция в Венецуела и Азма Махфус. Този парламент се обръща към върховния представител да приеме всички необходими мерки в контактите си с съответните страни, за да бъдат освободени тези хора и да спре преследването на лауреатите на наградата Сахаров. Това искане също е отправено и към държавите членки на Европейския съюз, към нашите правителства. В рамките на своите външни отношения от двустранен тъп да се опитат да предадат общите ценности на Европейския съюз и да защитат правата на човека и свободата. Днес трябва да е ден, в който да празнуваме, за да отбележим свободата на мисълта, но всъщност това е един тъжен ден. Отново този парламент е празен, защото света, в който живеем, да бъдеш свободен, да мислиш, не означава да бъдеш свободен физически. Надяваме се Илхам Тоти да бъде освободен, да дойде тук при нас. Обръщаме се към него, към неговото семейство, към всички онези, които за съжаление са хвърлени с него в затвора. Неговата дъщеря, Джалхер Илам, е тук. Ние много се радваме, че го представлява. Давам ви думата. Заповядайте. Асан алейкум. Салам алейкум. Мир вам. Бих искала да благодаря на Европейския парламент и на всички, които направиха възможно получаването от страна на баща ми на градата Сахаров за свобода на мисълта. Вие е, удостоихте е, не само усилията на моя баща, но и е, пред целия останал свят всички останали уйгури, които са над 1 милион и които сега са задържани против волята си в концентрационни лагери в района Уйгур. Рехмет, благодаря. За мен е чест да съм в Европейския парламент, за да приема наградата от името на баща ми. Благодаря за възможността да разкажа неговата история, защото той няма такава. Откровено казано, не знам къде е баща ми днес. През 2017 година за първи път чухме нещо за него. По това време той беше задържан в първия затвор на Урумчи. Не съм го виждала от 2013 година, откакто ни разделиха на летище Пекин. Бяхме тръгнали към университета в Индиана. Бяха поканили баща ми да изнесе лекции в качеството си на гостуващ преподавател. За съжаление, той не стигна до САЩ. В този ден ни изведоха от опашката при проверката за сигурност. Предложиха ми да се кача на самолета и да замина за САЩ или да остана с баща ми. Баща ми настоя да пътувам. Каза ми, не плачи. Не ги карай да мислят, че момичетата уйгурки са слаби. Заминах и днес съм в Страсбург поради това, че той ме подкрепи. Докато пътувах към САЩ обаче, той беше задържан, бит, разпитван и сега е осъден до живот е, и е на място, което не е оповестено. Вероятно никога няма да мога да се върна в Китай и вероятно никога няма да мога да се видя с членовете на моето семейство. Трудно ми е да повярвам, че Баща ми сега прилича на човека, който помня от детството си. Човека, който дойде да работи в моята спалня по пижама, след като се оплаках, че отделя повече време на интернет проекта си, отколкото на мен. Баща ми винаги казваше, че когато има проблем, има и решение. Той казваше, че когато има проблем, проблема трябва да се реши. Точно така, както когато има дупка в някоя дреха, тя трябва да се зашие. Той винаги казваше, един нерешен проблем винаги води до по-голям проблем. Съответно, той премести лаптопа си в моята стая и работи на моето бюро, а аз си пишех домашното. По този начин прекарвахме време заедно. Често той забравяше, че е станало късно, беше погълнат от работата си до 4 часа сутринта и аз заспивах под звуците на компютърната клавиатура – по това време бях просто подрастващ и не разбирах защо баща ми е готов да се откаже от своята кариера и нашите пътувания до а, пазара за месо и съответно да се хвърли в ръцете на тези, които искат да го хвърлят затвора. По това време можехме да си позволим едно цяло агне или цяло овца и можехме да я разделим с нашите съседи. След като баща ми започна да се бори за правата на уйгурите, месото стана рядкост в нашето семейство. Баща ми продължи да подкрепя общността на уйгурите. Бедните майки, бездомните деца. Когато той купи сървър в САЩ, за да гарантира, че вебсайта му ще продължи да съществува, вече нямахме пари за агнешко. Баща ми не се страхуваше от бедността. Той искаше само да може да се посвети на каузата си, каузата на живота му, да работи за мирен диалог и за разбирателство между китайците хани и уйгурите, които живеят в западната част на Китай. За него проблема беше ясен. Уйгурите нямаха право на основни права. Правото да вярваме в това, което искаме да вярваме, правото да боготворим онова, което искаме да боготворим и правото да мислим онова, което искаме да мислим. За баща ми решението беше просто. Трябваше да се разговаря с китайското правителство, трябваше то да бъде потикнато да работи с уйгурите по един мирен, ненасилствен и инструктивен начин. Китайското правителство обаче не прояви интерес към водене на разговори тъй като за него имаше натрупване на напрежение в района на уйгурите. И то не искаше да говори с учен представител на уйгурите като баща ми. Вместо това, те решиха, че той е сепаратист и го а, заключиха далеч от всички останали. А, обвиниха го, че той овластява онези хора, които китайското правителство иска да контролира. Днес уйгурите не се радват на свобода в Китай. Знаете това. Нито в училище, нито на открито, в обществения живот, нито в къще. Баща ми, както много други уйгури, беше определен за насилствен екстремист. Човек с заболявания, които трябва да се излекуват, човек с идеи, които трябва да бъдат прочистени. Обявиха го за екстремист и сега 1 милион души са включени в лагери, заключени са в институции, които да ги превъзпитат, там ги принуждават да се откажат от религията си, езика си, културата си, изтезават ги, някои от тях са вече починали. Екстремизма е формулировка, термин, който се използва от китайското правителство, за да обоснове разделянето на семейства, за да обоснове контролирането и наблюдаването на всяко едно движение на уйгурите извън и вътре в Китай. И за да може да хвърли много хора в лагери. Дори в дома ми в Вашингтон, телефона и компютъра ми често са обект на следене. Често ме питат дали се страхувам. Да, страхувам се. Събуждам се обляна в студена пот. Понякога се притеснявам, че онова, което казвам публично, ще е, навреди на семейството ми в Китай. И днес съм нервна, тъй като говоря пред вас. Сигурна съм, че и баща ми се е страхувал. Но когато той идентифицираше някакъв проблем, винаги преодоляваше страха си, като работеше за намиране на решение, независимо на каква цена. Днес съм тук, защото подкрепям баща ми. Искам да попитам всички вас, които слушате днес. Смятате ли, че има проблем в отношението на китайското правителство към уйгурите? Ако смятате, че има такъв, работете за решение. Упражнете влияние където можете да го определите. Обръщам се към евродепутатите. Използвайте законодателството си, за да подведете под отговорност служителите на китайското правителство. На бизнеса казвам следното. Не дейте да сътрудничите в усилията на китайското правителство, когато то преследва уйгурите. Към учените казвам следното. Продължете с научната си дейност, за да разкриете зверствата. На НПО казвам следното. Продължете с работата си. На студентите казвам следното. Завършете образованието си и не се отказвайте да търсите истината и битката за, за справедливост. Не става дума само за хората в Китай, макар че искам да отдам дължимото на студентите на моя баща, които го подкрепят. Тези смели хора и моите брата и сестри уйгури не са сами в лагерите. Там има казахи, узбеки, и таджики и много други. Киргизи, освен това, много хора са хвърлени в затвора, просто защото са борци за свобода, за справедливост, защитават живота на другите. В а, други места в Китай, Хонг Конг, Тибет, много хора продължават да се борят за основни човешки права. Те се борят за един нов свят на разбиране, на респект за всички а, общности. Искам да отдам дължимото и на другите финалисти. Макар, че не получават наградата Сахаров, те заслужават много внимание. Затова ви моля да разберете малко повече за така наречените възстановители, които работят за подобряването на живота на жените в Кения, в Африка, в Бразилия. Обърнете внимание на каузата на починалата Мария Франко, Силва до Сантос и другите. Те трябва да бъдат подкрепени. Те полагат усилия за е, правата на местното население в Амазония, както и за опазване на тропическите гори в Южна Америка. Тези невероятни хора, следва да бъдат чути. Те имат нужда от вашата незабавна подкрепа. И накрая, не знам къде е баща ми, но вярвам, че е жив. Вярвам, че неговия дух сега се отразява в наградата Сахаров. Този човек ми помагаше, когато имах нужда от него и преместваше компютъра си в моята спалня. Сега Уйгурите имат нужда от вашата помощ. Благодаря за вниманието. Седута е Подновявам заседанието. Господин Джамбаски иска думата. Уважаеми господин председател, вземам думата по начина на водене по силата на 195 195 член от нашия правилник, както направи господин Филип Лабер вчера. Двама мои колеги, Исмаил Ертук и госпожа Карима Дели, са се почувствали засегнати от мои думи. Искат извинение няма проблем когато някой се почувства засегнат има моето извинение. аз съм българин с корени в днешна македония сърбия дори турция и не бих се обидил ако някой ме нарече българин от македония но след като господин ертук и госпожа дели са се почувствали обидени и искат извинение те ги имат. но няма извинение начинът по който беше прекаран скандалният пакет мобилност. няма извинение за уж екологична политика да кара хиляди празни камиони които да замърсяват въздуха уж социалисти да лишават източна европа от работни места и уж европейци да дават бизнес на турция и на русия. това също заслужава извинение. весела коледа на всички! благодаря. започваме заседанието втори кръг за избор на Европейския омбудсман. Honorevole Dalli, prego. Госпожа Дали. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Само за да оправя посоката. Вие имате правото да бъдете несъгласни с пакета мобилност, който всъщност не отразява лично вашата позиция. Обаче, е, като председател на Комисията по транспорт, в залата на този парламент, заедно с моя колега Исмел Ертук, аз е, е, не толерирам вашите думи по отношение на моя происход поради две причини. Първо, че вие е, изпращате расистски послания и второ, че аз никога няма да бъда покорена. Ще остана права и е, не искам да спирам борбата, която съм започнала, докато се забранят подобни изрази в парламент. Благодаря, госпожо председател Дали. Преминаваме към избора на втори кръг на Европейския омбудсман по член 231 от нашия правилник. Нека да направим проверка. Залата е пълна, но така ли, че трябва да го направим. Правилника го изисква. Искаме да видим кой е тук, защото имаме нужда от квалифицирано мнозинство. Трябва да кажа, че кандидатурата на господин Музнец е оттеглена. Кандидатите са Джузепе Фордонанто, Джулия Лафранк, Емилия Орайли и Сесилия Викстрюм. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте за проверка. La votazione è chiusa. Прекратете гласуването. Залата е пълна, виждате гласовете. Нужното мнозинство е налично. Искам да припомня, че ще се гласува тайно по член 231, алинея 6 от нашия правилник. За да бъде избран кандидата, той трябва да има мнозинството от гласувалите. Не се броят за валидни въздържалите се по член 231 алинея 3. Преди да започне гласуването, трябва да видя дали всички са тук, което направихме. Направихме проверка. Има а, над 374 депутата. Така, приключихме с гласуването, броя е достатъчен и можем да започнем с избора. Раздадена е информацията на всички. Следим същата процедура, каквато бе и вчера. Като на кандидата можете да натиснете с плюс само един път за човека, който избирате. Готови ли сте? Моля, гласувайте. Jetzt съм. Tutti hanno votato? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Allora, numero di votanti. Брой на гласуващите е 694. Въздържали се 56. Гласували 638. Абсолютно мнозинство 320. Гласовете сега. Орайли 291. Лафранк 251. Фортунато 58. Викстрем 38. И така никой няма мнозинство. За да бъде избран е нужно такова. И така, тъй като никой няма мнозинство, сега трябва да минем към трети кръг гласуване. Първите двама по гласове остават за избор. Това са госпожа Орайли и госпожа Лафранк. Сега трябва да се заредят имената в компютъра. Siamo pronti? No. Ancora non siamo pronti. Ecco, siamo pronti. Allora... И така готови сме. На балотаж отиват, отиват Лафранк и Орайли. Моля гласувайте. Гласуването приключи. Прекратете гласуването. И така. Гласуващи 694. 94. Невалидни 94. Валидни 600. Орайли 320. Лафранк 280. И така след третия кръг гласуване, избрана за Европейски омбудсман е госпожа Емили Орайли. Поздравяваме за избора. След гласуването искам да ви информирам, че ще подпиша решението на парламента за избора на европейски омбудсман. Думата поиска комисаря Хоган. Заповядайте. Uh, uh, Господин председател, уважаема госпожо Орайли, бих искал най-сърдечно да ви поздравя за избора днес. Впечатляващо е доверието, което получавате от името на Европейския парламент. Това е и признание за отличната ви работа през последните няколко години. Омбудсмана се превърна в много важен стълб в институционалната структура на Европейския съюз. За първи път омбудсмана беше избран през 1995 година. Той действа като улесняващ координатор и като посредник за гражданите пред администрацията. И тази роля трябва да бъде подкрепена от всички нас. Ние в комисията работихме много през последните години, за да направим европейската администрация по-добра, по-прозрачна, по-ефикасна. Всъщност много малко хора го осъзнават, но само 5% от случаите свързани с лоша администрация, само 5% са случаите в крайна сметка на общата администрация, в 75% от случаите комисията следва препоръката на омбудсмана. Това показва конструктивното отношение и добри взаимоотношения, които имаме. Комисията ще продължи да бъде конструктивен партньор, ще работим с открит ум и ще следваме вашите предложения и препоръки по конструктивен начин. Целта ни е да се намерят решения, които да отговарят на интересите както на гражданите, така и на обществения интерес. Омбудсмана и комисията е, имат общ интерес подсланието, че институциите се грижат за гражданите и се стремят е, да решават техните проблеми, в крайна сметка да стигне до гражданите. Госпожо Орали, нека да ви пожелая всичко най-добро по време на новия ви мандат. Е, от името на комисията и от своя име обещавам, че ще работя в дух на сътрудничество с вас. Благодаря ви, господин комисар, и успех на новия европейски омбудсман. Продължаваме с гласуването. Стигаме до решения, свързани с финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година и гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година. Доклада Линс. Поименно гласуване, начало на гласуването. Ist geschlossen. Гласуването приключи. Приема се. Die erste Lesung des Europäischen Parlaments ist damit abgeschlossen. Приключи процедурата на първо четене в парламента. Стигаме до доклада Кармен Афрам споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и протокол за неговото прилагане. Едно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Стигаме до възражение съгласно член 112 това е поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се стигаме до приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ЕАЗО за финансовата 2017 година. Кой е за? Вдигнете ръка. Против? Въздържали се? Предложението за решение се приема. Стигаме до едно предложение, внесено от пет партии. Става дума за публичната дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТ и лица, включително зони забранени за ЛГБТ и лица. Първо гласуваме по параграф 3. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 4 на две части. Първата част с вдигане на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част е поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 6. Изменение 11. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до параграф 8, изменение 2. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до параграф 12, изменение 3, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до параграф 12, изменение 3, казва председателя. 12, изменение 4. Коригира се по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 15 на две части. Първата част, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се втората част за? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 20. Първоначален текст. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. След параграф 23, изменение 12, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуване. Приема се. Стигаме до позоваване 6, изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Позоваване 16 първоначален текст. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до изменение 9. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до съображение Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Н. Изменение първо по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Стигаме до изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Съображение О. Изменение 10. Поименно гласуване. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка П от прембюла номер 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Стигаме до гласуването по цялата резолюция, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Четиристотин гласа за, с голямо мнозинство се приема. wir kommen bitte ich habe eine wortmeldung процедурен въпрос дали не пропуснахме гласуването по първоначалния текст а, а, с електронно гласуване? Не, е, това е текст, който беше прият е, и за това гласуването е в ред. Сега преминаваме към решението за е, справедливото данъчно облагане и дигитализираната и глобализирана економика. И Преминаваме към изменение 1 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Параграф 4. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 9, час 1. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Параграф 9, час 2, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 за. Против въздържали се, отхвърля се. Параграф 12, изменение 5D, по именно гласуване за начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Гласуване с дигане на ръка за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 23 в оригиналния текст по именно гласуване начало на гласуването край на гласуването Приема се. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 Приема се. Изменение 3. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 по гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Параграф 41. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 42. Оригинален текст, първа част. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втора част, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 43, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Гласуване с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 в две части. Поименно гласуване. Гласуваме по първа част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се и сега гласуваме цялата резолюция, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Благодаря. Сега преминаваме правовата държава в Малта след последните разкрития във връзка с убийството на Дафне Перуана Галиция. Параграф 8. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Б в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против